Äh, Скъпи колеги, добре дошли. Това е втори, втория ден от нашето двудневно заседание, вторник сутрин. Позволете ми да изразя своята радост и да приветствам а, заместник-председателя Схинос в нашата комисия по култура. Това е за първи път от а, неговото официално встъпване – в длъжност. Последния път, беше, когато се видяхме, беше неговото изслушване, а от тогава доста неща се промениха. През последните 6 месеца наблюдаваме огромни промени в образователната система, в училищата, университетите, младежките клубове затвориха врати и а, обучението а, се случваше онлайн. Ние внимателно следим тази тенденция през следващите 6 месеца. През и последните 6 месеца изготвихме проект за резолюция, в която разглеждаме полуките, а също така и а, новите идеи за образователната система. Много се радваме, че господин заместник-председател, днес имаме тази възможност съвместно да обсъдим бъдещите възможности за развитието на образователната система и обучението с оглед на пандемията COVID-19. Предполагам, че и колегите, разбира се, ще се спрат на други теми, когато имаме възможност да задаваме въпроси. Знаете, че е, ситуацията в културния сектор е изключително тежка. Знаете колко сложни и тежки бяха ограниченията по време на изолационния период, така че предполагам, че ще получите и въпроси в тази насока, а също така и е, дискусията, разбирате, за програм... бъдещето на програмите Креативна Европа и е, Еразъм. Предполагам, че това ще бъде също интересна тема е, за моите колеги. Господин заместник председател, вие ще получите думата за 10 минути, а след това сме предвидели време за въпроси и отговори. Господин председател, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест и радост да бъда тук сред нас, сред вас, в Комисията по култура след моето изслушване е, на което вие самата, както и членовете на вашата комисия, изиграха много важна роля. Много време изтече от тогава. Аз въпреки това си спомням а, някои неща от това изслушване миналата година. Бих започнал с а, следното. Разбира се, че знаете, че след две седмици комисията ще приеме така наречения образователен пакет с е, два основни компонента, а именно съобщение относно европейското образователно пространство, както и относно плана за действие за цифровото образование. Знаете, че Маргарета Вестагер, заместник председател на комисията, ще има честа да представи този важен пакет. За мен също така е и задължение тясно да следя и наблюдавам политическото развитие в тези сектори култура, образование, спорт и младеж. Между впрочем, утре ще разгледаме в колегията новия пакет за миграция и обежище. Знаете, че това е основен стълб в политиката на новата комисия. И разбира се, аз ще се възползвам да повдигна въпросите за културата и образованието. Комити. Uh, Вие правилно отбелязахте, госпожо председател, че тази криза ни показа а, слабостите и силните страни на нашите образователни системи. Показа ни също така къде и какво трябва да направим, да променим, за да бъдат нашите образователни системи по-силни след пандемията. И това е всъщност централният ни централната ни поука а, от тази криза, а именно да се възстановим и то много по-силни от преди. Накратко ще ви представя образователния пакет и ще се спра на първия елемент, а именно създаване на европейско образователно пространство. Знаете, че през 2018 година ние предложихме различни действия в секторите образование и обучение. Целта ни беше да свържем в Европа различните сектори, а именно да свържем обучаващи се обучители, преподаватели, които да работят съвместно отвъд границите. Обаче не предстои и още работа. Така че новото съобщение ще укрепи тази наша амбиция за финализиране на европейското образователно пространство, така че бихме желали действително то да се случи, превърне в реалност до 2025 година посредством много повече мобилност, инвестиции и взаимно обучение и учене. И това е, разбира се, много важна цел в нашата политика и ние наистина трябва да приключим и реализираме тази благородна цел. Европейското образователно пространство – е най-вече една споделена обща европейска визия. Това е визия, съгласно която образованието отхвърля, надхвърля границите на класната стая. А именно това е нашата мечта, която се базира, основава на нашите основни ценности това е, и отразява нашия европейски начин на живот, и ще укрепи нашето общество, социалната пазарна економика и ще насърчи социалната справедливост, приобщаването и многообразието. Този, тази, този нов начин на учене и обучение без бариери трябва да се превърне в реалност и хората действително да го живеят това, а не само да бъдат вдъхновени и да мечтаят за това кризата с COVID-19 просто ни напомни, че въпреки големите е, значителни разминавания в нашите е, образователни системи, в крайна сметка сме изправени пред едни и същи проблеми. Тази криза ни припомни, че възстановяването на Европа трябва да бъде обвързано с нашите ангажименти за един цифров и зелен преход като вземем предвид, разбира се, дълбоките социално-економически промени и да финализираме този преход. Работата ни относно е Европейското образователно пространство, както и плана за действие за цифрово образование, който ще представя след малко, ще бъде централна част от възстановителния план за растеж и възстановяване на Европа. Какво видяхме ние по време на изолацията? Ние наблюдавахме общо взето еднакви проблеми навсякъде. Тоест проблеми, предизвикателства, които вече познавахме, а именно проблемите пред учениците и учителите от уязвимите групи. Тези гимназисти, например, от семейства с ниски доходи все още изпитват затруднения в четенето. Един от трима, това е много. И когато тези гимназисти завършат училище, много рядко се отправят към висшето образование. И за съжаление, изолационният период наистина показа много ясно а, това неравенство тази социална несправедливост. И тук ние искаме да посочим нашето задължение. А именно, европейското образователно пространство трябва да се превърне в а, а, място, където именно да бъдат разгледани тези проблеми. И до 2025 ние ще следваме нашите подцели, кръгълни камъни. За да се случи това, и както казах по време на изслушването ми миналата година, европейското образователно пространство няма да бъде създадено наведнъж. Няма просто да натиснем едно копче и да създадем това европейско образователно пространство. Това ще бъде една всеобхватна екосистема и всяка страна, всеки регион ще се адаптира, ще следва собствения ритъм с европейска помощ, разбира се, при създаването на това пространство. И когато ние постигнем всички наши секторни цели в рамките на европейското образователно пространство, разбира се, ние ще бъдем готови и силни да се изправим пред новите предизвикателства. В нашето съобщение вие ще видите, че а, ние сме създали една динамична, адекватна рамка за изграждането на това пространство. Това не е просто статична компилация от различни парченца от пъзела. Това, ще, това е една динамична, адекватна рамка, която ще ни помогне до 25-та да създадем това пространство. И бих искал ясно да подчертая, че тази визия, тази мечта за създаването на образователното пространство не може да се случи без централната роля на Европейския парламент. И се надяваме, а, на вашата подкрепа. Сега ще се спра на следващия, на втория елемент от образователния пакет, а именно плана за действие за а, цифрово образование. И, уважаема госпожо председател, искам да ви благодаря за цялата ваша работа и дейност тук на, на, тази комисия по въпросите за а, цифровите умения. Очаквам вашия доклад относно създаването на цифрова образователна политика. Искам да благодаря за целта на ваш новоизбран заместник-председател, господин Негресно, Негреско. Този план за действие ам, представлява един по една по-амбициозна идея, цялостна визия за образованието и разбира се, като ние се надяваме да сме се научили добре урока от COVID-19 и цялата криза, свързана с пандемията. По време на кризата ние, учителите и учениците бяха задължени много бързо да трансформират начина на учение и на обучение. Този период беше изключително труден за всички, за всички участващи в образователния сектор и най-вече учениците и учителите. Повечето училища успяха да преминат към онлайн обучение и то доста бързо. В много случаи уроците, класовете се провеждаха чрез веб стриминг и разбира се, това беше много бърза адаптация, за което ние благодарим. Въпреки това, тези смягчаващи мерки не винаги отговаряха на нуждите и потребностите на учители и ученици. Това са пропуските, слабостите, които ние бихме желали да отстраним. И по този начин да а, създадем един стабилен преход към цифрово образование и обучение. Именно решавайки тези проблеми, запълвайки тези а, пропуски, искам да ви а, кажа, че ние излязохме с покана за участие а, в една много амбициозна програма за Еразъм Плюс. И получавайки се от опита ни и грешките от изминалите месеци, ние а, организирахме едно всеобщо публично а, допитване в целия Европейски съюз, което приключи на 4 септември. Много ви благодаря, че вие ни подкрепехте именно за а, разпространяване на информацията за това обществено допитване. С новия план за действие за цифрово образование ние се стремим а, към две основни области. Първо, жела... бихме желали да изградим една ефективна и бързо развиваща се цифрова екосистема, която да предлага съдържание за учене а, а, онлайн лесно ползващи се инструменти и разбира се, сигурни и безопасни платформи. Идеята е тези екосистеми, нови образователни екосистеми напълно да отразяват нашият европейски начин на живот и нашите основни ценности. Т.е. това да бъде пространство, което да е сигурно, да гарантира неприкосновеността на личните данни и да е тези, тази екосистема да е преобщаваща. Тоест, би следвало всъщност няма да има полза от тази система, ако тя наистина не се основава на основните права и на нашите основни ценности. Много е важно, разбира се, ние да подпомагаме учителите, защото учителите са в сърцето на образованието тези, които ще разработят и ще работят с тези нови платформи, с тези нови инструменти. Като разбира се, идеята е да се следват най-добрите педагогически методи. И а, втората цел от този план за действие е да се насърчават цифровите умения на всички наши граждани. Разбира се, трябва първо да посочим проблемите. И този приоритет ще бъде много важен. Той ще бъде обвързан с различни а, действия свързани с изграждане на цифрови компетенции. Те са, разбира се, сега още по-важни. Никога не са били толкова по-важни. Не само за да бъдем по-конкурентно способни, но да се справяме много по-добре с дезинформацията, с а, фалшивите новини и да се адаптираме към един свят, в който изкуственият интелект ще взема все по- а, голямо място в ежедневието ни. Уважаема госпожо председател, а, скъпи членове, искам отново в заключение да ви благодаря за това, че ме поканихте днес сред вас тук. Аз високо ценя вашата работа и а, вашата подкрепа и очаквам, разбира се, всички ваши изказвания, вашият, а, вашата подкрепа за целия наш образователен пакет и комисия, комисария Габриел, както и аз, отново ще дойдем тук заедно или по-отделно, след като представим след две седмици образователния пакет. Благодаря ви отново, госпожо председател. Е, Много ви благодаря, господин Схинас. Преди да дам думата сега на колегите за въпроси и отговори, ми позволете един въпрос да ви задам аз. Много ви благодаря за тази, тези думи, които вие отправихте към бъдещето, за образованието, а, а именно да се преодолеят различията в образователните системи, да не се насърчават цифровите умения, цифровото образование, не само а, в а, училище, университета, но разбира се и в, а, извън тях. Много се радваме, че комисията е толкова амбициозна. Но имам един въпрос. Как ще се финансира всичко това? Когато виждаме как беше намален бюджета на Еразъм Плюс и обмена на учители, обмена на умения, обмена на педагогически идеи е всъщност са основни приоритети наред с мобилността. Как ще се финансира всичко това? Виждаме какво се случва в новия план за възстановяване следващото поколение. Не е посочено там колко пари ще бъдат заделени именно за тези подпрограми, за изграждане на цифрово умение и така нататък. А сега давам думата на Михайла Жордова от ЕНП. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря ви за вашето изказване. Фокусът е цифровизацията в образованието в контекста на COVID. Нека кажа, че миналата седмица ние гласувахме резолюция за културното възстановяване на Европа. Надяваме се държавите членки да изпълнят нашите препоръки и 2% от фонда за възстановяване да се задели за културния сектор. Необходимо е да се помага на културните дейности. Те са част от нашия живот, но за това си има и економически причини. Искам да попитам как комисията ще ни помогне да изпълним тази цел. Като говорим за образованието, днес ще гласуваме резолюция за образованието и пандемията – много е важно в този контекст да говорим за цифровите умения. Вие казахте, че ще има нова покана по Еразъм за цифров капацитет в подкрепа на училищата. Това е нещо много хубаво, но както каза и нашата председателка, ние сме много разтревожени от това, че бюджетът на Еразъм не отговаря на очакванията и Същевременно виждаме как се отрази дългата карантина на училищата в Европа, на учителите. Много са предизвикателствата, учене от разстояние, проблеми за родителите – Искам да обърна внимание на доклада на експертите от ОИСР, съгласно който днешните училища са утрешните ни економики и тези економики ще загубят от затварянето на училищата. Някои прогнози показва, че учениците, които сега се изолират и страдат заради пандемията, в бъдеще може да имат с 3% по-нисък доход. Председателката, благодаря. Моля, вмествайте се в рамките поне две минути, иначе няма да ни стигне времето. Господин Негреско от името на социалистите и демократите. Yep, we can hear you. Yeah, uh, okay, thank Здравейте! Уважаеми господин заместник-председател, благодаря ви, че сте с нас. Това разискване е съвсем навременно. Трябва да говорим за това какво можем да направим, как европейския проект да стигне до гражданите. В тази комисия разглеждаме образованието, културата, спорта, важни теми за гражданите – но ние имаме по-високи очаквания точно по тези теми, що се отнася до комисията. Необходимо е да се заделят ресурси за Еразъм Плюс, за Европейския корпус за солидарност. Необходимо е също така да има е, отделени суми за образование и култура във всички държави членки на национално ниво би трябвало, освен това, хора с различен происход да могат да имат достъп до тези програми, да се обхванат младите, които са в периферните държави, като Румъния, Кипър. Трябва да се мисли за стратегии, които водят до пълноценен резултат. Европейско образователно пространство, дневен ред за умения – и така нататък. Виждаме обаче, че държавите членки не си сътрудничат достатъчно. Трябва да се говори как да работят университетите заедно, как да си помага културния сектор. Нима всичко това може да се постигне без необходимите ресурси. Също така, какъв е вашия график по работата по тези стратегии? и как Европейският парламент може да извършва надзор над изпълнението на стратегиите. Ние искаме да сме сигурни, че този план за действие наистина ще бъде изпълнен. Благодаря, Лоран Сферанк от името на Обнови Европа. Е, Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Благодаря ви за това представене. Важно е да има равен шанс за всички в държавите членки. Надявам се програмите за образование да бъдат подсилени. Вие знаете, че сега водим щекотливия дебат за Еразъм Плюс. Трябва да се направи повече. Моят въпрос е по културното измерение, за което вие не говорихте. Ние гласувахме много амбициозна резолюция мината седмица за възстановяването в културата. Правим съвсем конкретни предложения, що се отнася до залегналите суми, за да може този сектор да бъде устойчив и да се развива. Освен това правим връзката между културата и цифровизацията. Би трябвало културата да се включи в транспонирането на всички тези норми. Освен това, трябва всички да имат достъп до културата. Вие засегнахте пакта за миграцията, от тук и проблема за интегрирането на мигрантите и нашето културно многообразие. Нашата резолюция беше гласувана с много убедително мнозинство. Сега вие вече разполагате с нея. Какво ще направите, за да може нашият европейски начин на живот да се развива и нашите ценности да бъдат затвърдени. Благодаря, Лоранс. От името на Идентичност и демокрация Кристина Андерсон. Благодаря. Благодаря за участието ви в днешното ни заседание. Благодаря ви за изложението. Наистина приветствам това, че Надсловът на програмата ви е насърчаване на европейския начин на живот. Един от много важните елементи на европейския ни начин на живот е много болезненият процес, през който преминаваме в момента в Европа. а именно процес в рамките на който са допустими всички мнения. И трябва да вземем отношение по всички тези гледни точки. В Съединените Американски щати се наблюдава един нов феномен, тъй наречената cancelled culture, отменена култура. Мисля, че това е една стъпка назад. Не би трябвало да се стига до нещо подобно под cancelled culture се разбира непривличането за участие в събития на експерти и други, ако мнението им се разминава с общоприетото, какво е вашето мнение за това явление? Не смятате ли, че така правим крачка назад от едно напредничаво време към мрачна епоха на лов на вещици, изгаряния на клада и какво ли не още, което не бива да се допуска? Какво следва да предприеме комисията, за да се разпространяват просвета и знания, на базата на които учащите се, учениците в средните училища и студентите да могат сами да си създадат мнение. Какво смята да предприеме комисията, за да сложи край на този отрицателен феномен? Селима Ембу от името на Зелените. Благодаря. Господин Схинас, много се радвам да мога да разговарям с вас след речта на госпожа Фондерлайн. Аз много внимателно я слушах, особено в частта борба срещу расизма и неговите социални и културни корени. Това е обещание, което се дава в момент, когато расизмът отново се обсъжда на нашия континент. ние трябва да говорим за културните и исторически неравенства. Трябва да се разбере по-добре и механизма за борба с рус... расизма. Във Франция имаше най-различни инициативи. Сега хората искат да стигнат по-далеч и по-бързо. Вие отговаряте за образованието, културата, но също така и за миграцията. Как мислите, че могат да се постигнат целите, очертани от госпожа Фондерлайн? Какви са стъпките за борба срещу расизма? И как ще се впише нашето колониално минало в тези мерки? Знаете, че комисията води консултации по нов план за действие за европейската демокрация. Тук има много важни теми, като плурализма на медиите, свободата. Същевременно не се говори достатъчно за творческата свобода, която е част от свободата на изразяване – затова аз призовавам творческата свобода да бъде включена в плана за действие и така да се постигнат целите за демократично участие във всички негови форми. Äh, Благодаря. Язик Кизилирък е последният оратор в този кръг от изказвания от името на Обединената левица. Благодаря, господин заместник председател. Аз също искам да подчертая, както направиха колегите, борбата с расизма, свободата на изразяване. За мен европейският начин на живот означава най-вече демократични ценности. Как можем да гарантираме свобода на изразяване, демократични права чрез образование. В много държави членки учителите все още имат трудности. В моята страна, Кипър, един учител беше наказан дисциплинарно заради неговите картини – Нашите приоритети трябва да бъдат именно свободата на изразяване и в училище. Вие говорихте и за разликите между държавите членки и регионите. Какво можем да направим срещу тези неравенства, така че всеки да има равен шанс? На трето място Всички промени, включително и цифровото образование, изискват от нас да обучим самите учители. Те трябва да могат също да напредват в своята подготовка. Какво предвиждате в това отношение? Благодаря. Даце Мелбарде трябваше също да се изкаже от името на ЕКАРЕ. Даце, имаш думата. Good morning, I'm, I'm sorry that I was... Добро утро, съжалявам, че малко се забавих. Господин Схинас, вие говорите за образованието и за това колко е важно то за възстановяването. Моите колеги и аз сме съгласни, но сме малко изненадани. Миналата седмица по време на речта за състоянието на Съюза, госпожа дер Лайн не спомена образованието като приоритет или важен инструмент в стратегията за възстановяване на Европа. Същевременно, виждаме все повече инициативи за образователната сфера, но те не се придружават от предложения за финансиране. Не смятате ли, че образованието е важно? Благодаря. Господин Скинас, имате думата за 8 минути. Um, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за много ценната размяна на мнения. Аз ще се опитам да групирам въпросите тематично. На първо място, разбира се, е финансирането. Отбелязвам си вашата амбиция за тези 2%, както и призива да се заделя все по-голям ресурс. След малко ще говоря за инструментите, с които разполагаме за образование и култура, но първо искам да очертая по-широката рамка за нашия план за възстановяване Next Generation, нещо, което беше обсъдено и в пленарна зала преди няколко месеца. Мисля, че е важно да си дадем сметка – ние разполагаме не само с конкретни инструменти в образованието и културата. Планът Next Generation дава нови възможности, които до сега не са били широко обсъждани или разбрани. Наш споделен дълг – е да насочваме заинтересованите групи към тези нови възможности. Ще бъда пределно ясен в идните години котвата на това възстановяване ще бъде около пакета Next Generation. Това беше историческо постижение за Европейския съюз, което означава, че културните и творчески индустрии – ще могат да се възползват от подпрограми, структурни фондове, Инвест EU, Хоризонт 2020. Например, ние сме предложили бъдещите програми по сближаване да имат по-засилен културен елемент през следващите 7 години. Културата е изрично спомената – в политическа цел 5 Европа по-близо до гражданите. Там се споменават градски, селски, местни инициативи. Културата може да се впише там, културното наследство, културните дейности могат да получат подкрепа. Разбира се, ние знаем, че културата обикновено откликва на местните нужди, затова и търсим по-широки стратегии на това ниво. Има и конкретни цели за връзката между култура и туризъм. Това е политическа цел 4 за една по-социална Европа и Европейския социален стълб. Бих искал чрез вас да се разбере нашето послание – с други думи, ние разглеждаме финансирането в една по-широка рамка. Включваме и други инструменти. Финансирането ще бъде предоставено на всички стопански отрасли. Има достатъчно средства и за Европа. Това се отнася за Investiю, новата програма Хоризонт програмата Цифрова Европа и така нататък. Това е една планетна системата и да се каже от начини за финансиране. Преминавам към някои конкретни програми. Много от вас споменаха Еразъм. През юли държавните ръководители – решиха да се заделят над 24 милиарда евро по текущи цени. Да, това не отговаря на амбициозната цел, но все пак е 63% увеличение в сравнение с предходния програмен период. И като се има предвид, че вече нямаме вноска от Обединеното кралство, това всъщност отговаря на увеличение от 77%. Аз съм запознат с първоначалното предложение, но мисля, че с предвидените средства няма да направим по-малко, отколкото сме правили и преди. Можем да направим повече и в други сфери не стигнахме до толкова високи суми, колкото искахме, но все пак има увеличения. Така че не се опитвам да подслаждам горчивия хап. Не мисля, че трябва да обоздаваме амбициите си но ние постигнахме историческо съгласие по плана за възстановяване, така че наше задължение е да направим повече с предоставеното в сравнение с предходните 7 години. Някои въпроси бяха свързани с плана за действие и борбата срещу расизма, плана за действие за демокрацията – Нашата комисия е заявила много категорични цели, ние ще ги изпълним. Правим не само анализ на расизма, но имаме и план за действие с конкретни набелязани резултати. Като по този начин избягваме някои капани. Единият капан е капана на самодоволството, а именно да мислим, че всичко в Европа е наред. Другият капан е капана на самобичуването, а именно да казваме всичко в Европа е лошо, нищо не е направено както трябва. Това също не би било вярно. Мисля, че нашият план за действие в това отношение е наистина много сериозен принос за европейско решение на тези проблеми. Що се отнася до европейския начин на живот като концепция и връзката с доминантни култури и подкултури, нека кажа следното и го казвам за първи път – за мен европейският начин на живот не е някакъв булдозер, който ще ни уеднакви и ще създаде един единствен модел. Не, напротив, това би било антиевропейско. За мен европейският начин на живот е огледало, което отразява богатството и разнообразието на нашите култури, традиции, истории. И точно това прави Европа единствена и неповторима. Знам, че някои манипулират идеята за европейски начин на живот. Аз никога няма да го направя. Ще защитавам винаги тази концепция на огледалото, на многообразието. Именно това прави Европа единствена. По плана за действие за демокрацията отбелязвам си критиките, ще ги обсъдя с колегата Юрова. по програмите за управление. Знам, че трябва да работим заедно. Всички се върнаха на масата за преговори. Ще говорим и за Еразъм, и за Творческа Европа, и за Корпуса за солидарност. Важно е да работим по-интензивно. Благодаря. Ehm, Председателката, благодаря. Нека направя кратка бележка. От 11 години съм депутат в Европейския парламент. Била съм член на комисиите по вътрешен пазар и по регионално развитие. Тогава, преди 7 години, обсъждахме предстоящата многогодишна финансова рамка. Още тогава говорихме за това, че творческият и културният сектор трябва да бъде включен в тези програми. Трябва да се направи така държавите членки да осъзнаят това. Ще трябва по плана за възстановяване да се заделят средства за творческия и културния сектор. Той съставлява 4,2% от европейския БВП би могъл да разкрие също така и до 8 милиона работни места. Опитът ми от изминалите години показва, че обикновено потърпевше именно културният и творческият сектор – почти не е възможно за самостоятелно наетите лица в този сектор да се гарантира финансиране. Същото въжи и за най-малките структури, малките и микропредприятията. И тъй като този сектор поради тази своя специфика не може да бъде сравнен с други области, ще трябва да бъде и специално взет предвид по новите програми по Фонда за възстановяване. Госпожа Зовко. Благодаря, уважаеми господин комисар, благодаря ви за чудесното представяне за пакета за образованието и сферата на културата. Ще се спра върху няколко конкретни въпроса, свързани с културата. Предложени са промени в статута на Европейската столица на културата, например. Бях докладчица по това досие какво подпомагане смята да предостави комисията на градовете засегнати от това ново предложение? Културата в градовете бе силно засегната от пандемията от коронавируса. Заинтересованите страни изискват това да се вземе предвид в рамките на инициативата Европейска столица на културата. През 2020 година се стигна до ограничения по отношение на много прояви. Много прояви трябваше да бъдат отменени някои бяха проведени виртуално. Поради това не бе възможно да се амортизират инвестициите. Европейският съюз предложи удължаване до април 2021 година, с което може да се постави акцент върху културната традиция на засегнатите региони, но трябва да се поемат и съответните отговорности какво следва да направи Европейската комисия, за да откликне на загрижеността на заинтересованите страни? Ще се предвиди ли допълнително финансиране или някакъв друг вид финансово подпомагане, за да се финансира този удължен период? Европейската столица на културата играе основна роля при насърчаването на европейските ценности, европейския начин на живот и културните ни ценности в цяла Европа. Не бива в рамките на тази програма да се е, идеологизира, най-вече в тези тежки от социална и економическа гледна точка времена. Ако сега се стигне до разделение на идеологически принцип, може да се стигне до разделение има ли насоки от страна на комисията във връзка с това, които трябва да следват градовете, когато разработват проектите си? Комисията ще встъпи ли в диалог с градовете и държавите членки, за да обсъди с тях разликата, която трябва да се прави от една страна между културата и от друга страна между идеологиите? Доминик Руис Девес от името на социалистите и демократите. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Buenos días, señor Добър ден, господин комисар, господин заместник председател. Четири въпроса на бързо, свързани с вашия ресор. На първо място, както каза колегата Милбарде, в речта на госпожа Фон Лайн, наистина образованието не беше приоритет. Не се говори за европейското образователно пространство, за европейското гражданство. Нима това не е важно за комисията. Трябва да кажа, че дори получихме някои враждебни отговори на комисията в това отношение, а именно отрицателен отклик на някои пилотни проекти. Знам, че вие сте убеден европеист, че сте работили много, но ние получихме някои враждебни отговори на писмени въпроси, които отправихме. Например, ние предложихме да се мисли за европейска учебна програма, която да се приеме в държавите членки, да се е, направи нещо подобно, но не получихме положителен отговор. Мисля, че същевременно програмата Еразъм се познава добре, но има и други програми, които са много важни, като тази за гражданството, е виждаме, че там има намаление с 20%. Мисля, че тя трябва да се познава по-добре от младите. По темата дискриминация ще направя предложение. Според мен комисията трябва да има интегрирана глобална стратегия, да се бори с расизма, антисемитизма, антиджипсизма – и още нещо. Вие работите по темата Европейски начин на живот. Виждаме какво правят обаче от гръцкото правителство, когато слагат мигрантите в лодки и ги отпращат. Мисля, че трябва да се обърне внимание на гръцкото правителство. Сайт Рауслав. Председателката, много изоставаме от графика си. Искам само да ви обърна внимание на това. Моника Семедо от името на Обнови Европа. Уважаеми господин заместник председател Скинас, Говорихме за образованието и интеграцията. Обсъждали сме тези теми и преди с вас. Вероятно знаете, че и аз съм от семейство на мигранти от Кап Верде. Израснала съм в Люксембург, където наистина ми бяха предоставени шансове и възможности. Днес е голям броят на мигрантите, установяващи се в Европа. Люксембург изяви готовност да приеме доброволно мигранти от лагера в Мория. Утре предстои комисията да представи пакта си за миграцията. Надявам се, че ще се наложите за неговото приемане, за да могат всички държави членки в рамките на възможностите си да проявят солидарност. Приемането на мигранти обаче е само първата стъпка. Качествено образование, равни възможности, намирането на добро работно място. Това трябва да е следващият етап на действията ни. Посетих един проект в Люксембург, господин заместник-председател, където се срещнах с Солма, с една млада иранка, установила се в Люксембург. Тази жена съвсем наскоро е завършила висше учебно заведение в Люксембург. Придобила е най-високата образователна степен, възможна в тази страна. Сега тя обучава млади мигранти, помага им да се интегрират в страната. Солмас е един чудесен пример за ангажираност от страна на гражданите. Можем да насърчаваме такава ангажираност, ако в по-голяма степен приспособим образователните си системи към потребностите на младите хора. Какво смятате да направите за придобиването на тъй наречените меки умения, както и за справянето с трудностите, на които се натъкват младите мигранти, както и младежите в неравностойно положение? Младите хора трябва да бъдат подготвени за живота след завършването на образованието си наред с традиционните знания и умения, които освояват, те трябва да освояват и други умения, като например предприемачески такива. Господин комисар, пожелавам ви успех в работата по новите ви инициативи. Не забравяйте, че ако искате да постигнете интеграция, трябва да минете през образованието. Кристина Андерсон от името на Идентичност и демокрация. Благодаря. Трябва още веднъж, за съжаление, да задам въпроса си, тъй като не го разбрахте правилно или може би не искахте да го разберете. Казахте, че европейският начин на живот не е булдозер, който следва да уравни всичко. Съгласна съм с вас. Искате да се отрази многообразието в европейския начин на живот. Нямам нищо и против това, но проявихте предубеденост, тъй като казахте, че искам да изпълня понятието европейски начин на живот с друго съдържание. Не съм съгласна с това. Според мен европейският начин на живот предполага демокрация, свобода на словото, граждани, които са в състояние сами да си съставят мнение и са способни да изразят критика. Говорих за тъй наречената cancelled culture на английски или отменена култура. Не смятате ли, че това е проблем и от гледна точка на европейските ценности? Ако не сте на това мнение, то мога само да кажа, че не сте на правилното място, че не сте подходящ за длъжността, която заемате, тъй като именно това са ценностите, до които се свежда Европа. Моля, помислете малко по-задълбочено по въпроса, който зададох. Не бива да подхождате предобедено и да работите с клишета. Господин Ромео Франц от името на Зелените. Уважаеми господин комисарски нас, една бележка от моя страна. Болезнено е за нас, че комисията не отделя никакво внимание на сферата на културата и образованието, че поставя различни акценти. Мисля, че ще има тежки последици от това в обществата ни. Ще има тежки последици, ако комисията не промени курса си, ако не осъзнае колко са важни културата и образованието за всички нас. Европейският начин на живот се основава на нашите ценности, като солидарност, равнопоставеност и справедливост. Слабите в обществото трябва да получават особена подкрепа, за това и се отдава голямо значение на приобщаването. До края на 2020 година комисията възнамерява да разработи план за действие за интегрирането и приобщаването на най-застрашените. Кои са най-застрашените? Това са наред с други групи и децата. Преди 30 години бе ратифицирана Конвенцията на ООН за правата на човека, но и сега, 30 години по-късно, Децата, например, в лагерите в Лесбос живеят при лоши санитарно-хигиенни условия, нямат перспективи. И подобни проблеми се наблюдават не само там. Болезнено е това. Страдат душите на децата и други деца, като например децата от ромската общност, нямат равни възможности, нямат равен достъп до образование, медицински грижи и други. Конвенцията на ООН за правата на детето предвижда права за всички деца, като например правото на образование Образованието е важно. Като предоставим достъп до образование именно на тези хора, ще можем да им дадем поне възможност за достоен европейски начин на живот. Спрямо това трябва да се съизмерва планът ви за действие. На какви мерки, на какви цели ще почива този план – за да може и да се приложи Конвенцията на ООН за правата на детето, за да може в Европейския съюз да има справедливост и равни възможности, най-вече за децата. Господин Слабаков от името на ЕКАРЕ. председател, уважаеми господин Скинес, благодаря, че отново сте с нас. Европейския начин на живот това е едно доста широко понятие, но в него се крият някои ключови елементи, които, за съжаление, много хора в Брусел пропускат. На първо място, културата е в основата на европейския начин на живот. Вие сте от Гърция и смятам, че знаете каква наследственост има на континента. Например, древните култури, като древногръцката, тракийската и етруската. Път се стигне даже до модерната култура и изкуство. Обаче, за съжаление, виждам а, усилие тази дълга последователност не само да не бъде запазена, но да бъде променена и заличена. Ще ви дам няколко примера. Уважаемата Урсула фон дер Лайен не спомена, освен образование, нито един път думата култура в своята реч. Друг пример е случая с Ердоган в Турция, който е решил да превърне две от най-емблематичните християнски църкви в джамии. Как смятате да противодействате на тези тенденции? И на второ място ми изглежда странно да говорим за европейски начин на живот, без да сложим на централно място традиционното европейско семейство. И не бива да забравяме, че то е християнско. А, все повече се отнема авторитета на тази основна семейна единица която а, в основата си се занимава с възпитанието и образованието на своите деца в посока на европейските ценности. Защо толкова а, усилено се работи в последно време за унищожаването на тази институция, семейството? Благодаря ви. Благодаря ви и последният оратор във втория кръг от изказвания е Мартина Михелс от името на Обединената левица. Благодаря ви, господин комисар. Миналия петък в Солун Излязохте с обращение, в което казахте нещо, което наистина ме впечатли. Казахте, че дължим на децата си повече мечти, повече възможности и повече благоденствие. Споделям това, но то няма нищо общо с финансирането, предвидено по МФР за Еразъм Плюс, програмата Творческа Европа и Фонда за солидарност. Предвиденият размер на финансирането е много под предвиденото от комисията през 2018 година. Много по-низко е това финансиране и от предложеното от парламента. Ако искаме да гледаме на насърчаването на културата и взаимодействието на регионално равнище в посока към новаторство, като на основен източник за економическо развитие, то смятам, че така предвиденото финансиране е груба политическа грешка. Член съм на Комисията по регионално развитие и мога да ви кажа, че и кохезионната политика е засегната от съкръщения в финансирането. От основно значение са програмите за финансиране на Европейския съюз като Еразъм Плюс. Не смятате ли, че би следвало да се коригира предвиденото за тях финансиране? Не би ли следвало да се отвои финансирането по програмата Творческа Европа, така че то да достигне 2,8 милиарда евро. Това е най-малкото, което можем да направим сега по време на пандемията. Гражданите използват културата като възможност за междучовешки контакти. Така че отново ви питам, какво е вашето мнение по размера на финансирането, предложено от парламента за програмите, които изброих? В крайна сметка, многогодишната финансова рамка е основният ни инструмент за политически действия през едните 7 години. Благодаря. Имате 5 минути, господин Скинас, за да отговорите на многобройните въпроси от последния кръг. Да, поне ще се опитам, госпожа председател. Първо ще се спра на европейските столици на културата. Знаете, че а, в тясно сътрудничество и работа а, с общините, с правителствата, с кметовете, ние направихме едно предложение. Защото това трябва да бъде решение, което трябва единодушно да бъде взето от съвета. Та, ние предложихме в тази типична, тази толкова специална година да отложим графика, за да предоставим повече време на, на следващите е, градове до 2023 година да се подготвят с проекти, със своите дейности. Разбира се, като се надяваме ситуацията да се подобри. Това е, разбира се, очевидно, е очевидно да се предостави на тези а, градове а, честа, привилегията а, да се подготвят при нормални вече обстоятелства по един чудесен начин. Това решение, за щастие, беше взето напълно единодушно. Всички тези градове са емблематични в своята география и също така и съседни градове. И това е, за първи път се случва това в историята на европейските столици на културата, така че тези съседни градове могат съвместно да излезат с програми. Няма, не, не е предвидено допълнително финансиране. Просто ние сме отложили а, дейностите. Не смятаме, че трябва да се предвиди някаква компенсация, тъй като програмите все още не са задействани. И според нас това е успех. Мисля, че благодарение на Мелина Меркури, Жак Ланг, които са в основата на европейските културни столици, ние постигнахме един невероятен успех, а именно с тази инициатива. Разбира се, Брюксел няма да наложи нищо на градовете. Никога не сме го и правили. Никога не сме налагали някакви а, идеи и предложения, а защото следваме подхода отдолу нагоре. Това са местните власти, обществото, хората, живеещи в тези градове, да предложат. А, и да представят своята култура и история. Сега по коментарите на господин Руис. Аз не смятам, че председателката фон дер Лайн изобщо не упомена думата култура, даже напротив, тя многократно а, споменаваше цифрово образование, цифрово обучение и разбира се положителното положителната инициатива, която излезе и която тя представя, именно създаването на един нов европейски Баухаус, което означава, че комисията възнамерява да обедини потенциала на всички творци в Европа. Сега по ам, европейските образователни системи Разбира се, че искам да кажа следното. Европейския съюз няма правомощия за разработването и изготвянето на европейски а, образователни програми. Това е особеното, спецификата в сектора образование. Така е заложено в а, договорите. Това обаче не означава, че ние нямаме, не можем да насърчаваме сближаването на образователните програми. И това е идеята всъщност на европейското образователно пространство с всички средства, които сме заложили, а именно да се създават алианси между университетите. И чрез а, мобилност и конвергенция тези университетски алианси именно да се сближат и да създадат европейски програми до 25-та година. По финансирането вече отговорих. Имаше въпрос дали комисията да предлага хоризонтални инструменти, борба с расизма и приобщаването и обсъдихме подхода и в, а, а, с колегите и а, решихме планът за борба с расизма да бъде самостоятелен. Него го представихме миналата седмица. И а, а, спрямо културата и образованието да приложим един а, междусекторен а, а, подход а, започвайки с борбата с антисемитизма. Аз отговарям, между впрочем, за а, а, това и по време на а, немското председателство сега аз работя в тясно сътрудничество с господин Зейхофър. Идеята е да създадем система, която да се основава на националните планове за борба с, антисемит, с антисемитизма. Защото е много важно във всяка една държава членка да се действа по място. По миграцията. А разбира се, друга област. С въпроси, които а, чух от вас. Господин Руи Девеса, аз нямам право да говоря от името на гръцкото правителство, разбира се. Европейският съд е, може е, да се намеси. Тоест, вие се обръщате към погрешното лице. Аз не съм правилният човек да отговоря на този въпрос. Преди три месеца бях, между прочим, в комисията е, Либе с комисаря Йохансън и председателя на Фронтекс господин Лечери. Това беше изслушване в рамките на три часа. Знаете, че е, няма какво повече да добавя от, към казаното от а, е, комисаря Йохансон и а, е, директора на Фронтекс. Извинете, госпожо председател. аз не съм казал, че комисарите трябва да получават инструкции от собственото си правителство. Председателката, колега, нямате право да прекъсвате нашия гост. След това може да поискате думата. Но това не е а, двустранен диспут, моля ви. Аз а, исках да кажа само, каза господин а, Схинас, че аз а, нямам право да се изказвам относно гръцкото правителство и ние а, даваме инструкции, разбира се. Комисията беше а, много а, ясна в своята позиция, така че аз няма какво да добавя. Госпожа Емедо, по пакта. Напълно сте права. Разбира се, че приобщаването е в сърцевината. Вие, вие сте пример за приобщаване. Вие не сте единствения такъв пример. Приобщаването и интеграцията са много важни. Вие се интегрирате не към някаква държава членка, а към някаква общност, общност от хора, към някакъв регион, към град. Това е нашата идея да насърчаваме този начин на интеграция и приобщаване. Това, разбира се, не е, е част от пакта, тъй като пакта разглежда архитектурата на Дъблин, но а, е, ние ще изготвим специфичен план за действие за интеграция. И с това отговаряме на господин а, е, Франс. Т.е. план за действие, който наистина много точно да а, зададе какво може да се направи в рамките на новата МФРМ а именно парите за интеграция, знаете, че не са а, вече е, в дела за а, миграция, а в Европейския социален фонд, фонд плюс. Т.е. заложени са повече ресурси за интеграция специално. Що се отнася до а, лагера Мория в Лесбос, знаете, че след трагедията, няколко часа след трагедията, аз бях там и искам да кажа специално на тези, които смятат, че Европа е длъжна на Мория. Мория се случи поради липсата на Европа, а не поради грешка на Европа. Не успяхме да излезем, да създадем една цялостна, адекватна европейска система за миграция и обежище. Не успяхме. Знам, че парламента подкрепя нашата цел, нашето предложение – и когато започнат преговорите между съвета и парламента, се надявам, че те ще се увенчаят с успехи и трябва да сложим край на този срам. Това няма нищо общо с нашите ценности и цивилизация. И последно, ще се спра отново на европейския начин на живот. Превръщането на църкви в джами и така нататък. На пленарното заседание казах много ясно. Европейският съюз е бастион на разума и стабилността в света. В света, който става все по-враждебен и агресивен. Наш дълг е да оцелем и устоим на разума, на здравия разум и да бъдем умерени и също времено да бъдем много ясни спрямо нашите враждебни съседи. Никой не може да очерня, застрашава и заплашва Европа. Никой. Тези, които смятат, че могат да направят това, много скоро ще разберат, че не са в състояние ние сме много ясни в взаимоотношенията с съседите си, защото от нашите съседи също са длъжни да споделят нашите ценности, особено когато са в предприсъединителни програми или е, желаят да се възползват от някакви търговски а, привилегии. Да, благодаря на колегата, която е слушала речта ми в а, а, Солун 400 хиляди млади гърци, за съжаление, а, изтичат от Гърция, напускат Гърция. И аз тогава казах моята реч, че много бих желал това да е последното поколение, което напуска Гърция, родината си заради економическа криза. И се надявам, че с помощта на възстановителни инструменти ще спрем това изтичане на мозъци. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също ви благодаря, господин Синас. Имаме голям проблем. Не мога да приемам вече допълнителни въпроси, защото вече закъснявам. Пресрочихме времето си с 15 минути. А, имаме и още една точка от дневния ред, така че съжалявам, че трябва да намаля а, времето за изказване на всички. Има ли още въпроси? Не знам дали е възможно за вас навън да отговорите на въпросите, ако има такива, защото в противен случай. Разбира се, ще отнемем времето за изказване по следващата точка, която е също толкова важна, а именно Европейския ден на езиците. Имаме някои а, важни гости, така че трябва да ги уважим. Благодаря ви, господин Схинас. Виждате, все още има много въпроси, няма отговори. А, например, за новия Баухаус за креативност, а, как ще се финансира тази нова европейска идея. И мисля, че комисията винаги е, така излиза с чудесни идеи, идеи, обаче финансирането малко куца. А, и често комисията разчита за това на държавите членки. Мисля, че е, трябва да дойде вече момента да получим достатъчно пари за европейските културни проекти и това се очаква от нас, от европейските граждани. Особено когато става въпрос за образование и култура. Всички сме наясно. Трябва да направим много повече. Виждате колко е мъничък бюджета в сравнение с другите раздели. Така че отвояването и отряването на бюджета за култура и образование изобщо не е много. И по този начин да подкрепяме европейските ценности. Благодаря ви, господин Схинас. А сега, колеги, нека да преминем към следващата точка. По повод на Европейския ден на езиците, знаете, той се отбелязва всяка година 26 септември. Ние днес сме а, организирали дискусия с представители на организацията АЛТЕ, това е Асоциацията на езикови тестови центрове в Европа и също така и представители на съвета на Европа. Най-напред обаче бих желала, колеги, да се спра на ситуацията с езиците в нашата институция. Мисля, че при такъв повод трябва да споменем и този въпрос. Смятам, че е много-много жалко е, за това, че Европейския парламент в момента не е в състояние да осигури възможност на всички членове на комисията да се изказват народния си език. Знаете, че и днес режима на превод осигурява само 9 езика. А, а, нашите членове поискаха много повече е, езици. Знам, че корона е причината за това и в момента изобщо не е лесно да се гарантира превод на всички езици. С платформата Интеракцио ние се справяме доста добре, като погледнем другите партньори. Въпреки това обаче ситуацията не е задоволителна. Бих искала да отправя послание към ръководството на нашата институция. Нашата комисия отговаря за езиковото многообразие. Това означава, че ние много бързо трябва да преминем към пълен езиков режим при превода, за да покрием всички езици. Тоест, трябва още да работим и то бързо. Всички членове трябва да имат възможност да се изказват на родния си език, да участват в дебатите и разбира се, аз писменно ще отправя това послание. Сега да се върнем към Европейския ден ден на езиците. Само да ви припомня, тук не става въпрос само за това, че а, а, депутатите не могат да говорят народните си езици. Става въпрос за нещо друго, за гражданите в Европа, те трябва да участват в този политически процес, да имат право да слушат превода. Затова се нуждаем от превод на максимален брой езици. Идеално би било на всички европейски официални езици, за да може всички европейски граждани а, да слушат а, а, превода и да участват в а, а, езиците. Така, връщам се сега отново към Европейския ден на езиците който беше създаден през 2001 година, в края на Европейската година на езиците, която беше а, на времето организирана съвместно с Съвета на Европа и Европейския съюз. Искам да ви напомня, че една от целите на този Европейски ден на езиците е изучаването на чужди езици. това многообразие на изучените чужди езици подпомагат взаимното ни разбиране, разбирането помежду ни. И езиците са всъщност транспортно средство на културата – на изкуството. Така че езици, езиците, чуждите езици не са само средство за комуникация, те отразяват и обогатяват нашите общества. И не бива да забравяме, че съществуват и други чужди езици, освен английски, които трябва да бъдат поощрявани. Европейският е, съюз е амбициозен, т.е. всички европейци в края на училище, в на училище да владеят поне два чужди езика и разбира се, ние сме любопитни как тази цел ще бъде а, изпълнена. Затова ние сме поканили представители от а, Асоциацията на езиковите тестови центрове в Европа, господин Ник Савил, който е генерален секретар на тази асоциация. Той ще получи думата в първата част на нашия дебат, а във втората част на нашия дебат ще дам думата на Председателка на, на Европейската харта на регионални и младсинствени езици, а именно а, нашия гост е професор Весна Кринич Гротич. Не знам правилно ли произнасям вашето име, моля да ме коригирате, ако греша. Добре дошли. Виртуално добре дошли нашето заседание. Господин Савил, имате думата, за да ни информирате относно обучението и преподаването и тестването на чужди е, езици. Е, след вашето изказване, е, всяка политическа група ще има право да зададе въпроси. Господин Савил, имате думата за 8 минути. Um, You can talk now. You can talk. Oh, again press the speak button. Натиснете бутона Speak, ако обичате. You have to press the speak button so that it's red. When it's red, it's working. Натиснете бутона Speak, трябва да го видите в червено. Аз съм Ник Савел и съм генерален секретар на АЛТЕ. Тук съм с колегата Греем Си, който отговаря за секретарията на АЛТЕ. Много се радвам, че отново съм с вас. Трябваше да отговорим на три въпроса. Кои езици се преподават най-много? Кои държави се справят най-добре и по какви причини някои се справят по-добре от останалите. Разполагаме с данни, които проследяват тенденцията. 97% от децата в Европейския съюз изучават училище, изучават английски извинете. Преди повече от 10 години ние направихме едно проучване – разгледахме постиженията в средното училище. Бяхме доста разочаровани Децата учат най-вече английски, но не постигат много високо ниво. Не стигат по-далеч от Б2, съгласно Европейската референтна рамка. Държавите, които се справят най-добре Швеция, Малта, Холандия, Естония – но казах, това проучване е от преди повече от 10 години. Междувременно не мисля, че има голяма промяна. 2015 година направихме обширно проучване на сравнимостта на оценяването по езици в европейските училища. Използвахме самите изпити Но оказа се, че е много трудно да се направи сравнение. Обаче, тъй като учебните програми и изпитите са твърде разнородни, за да могат да бъдат сравнени. Решихме, че това не е добър начин за работа и разработихме нов подход, за да установим каква е сегашната ситуация – Имаме предвид и препоръките на комисията за един обхватен подход към езиковото преподаване и обучение. Вече виждаме някои много интересни примери за това как в училище могат да се преподават и използват три езика едновременно. И тези три езика не са същите като от преди 25 години. Например, преди две години празнувахме Деня на езиците с някои много интересни примери. Но мисля, че вече разполагаме с инструменти за сравнения, които могат да се използват, например тестове, които се предоставят от АОТ, информация и от министерствата. Виждаме, че се разбира все по-добре и Европейската референтна рамка като начин за постигане на целите и стандартизиране на резултатите. Особено след публикуването на последното издание по тази рамка, тъй наречения съпровождащ том. Необходимо е тези нови инструменти да бъдат прилагани систематично за събиране на доказателства. Но тъй като няма много време, в заключение ще кажа, че най-успешните училищни системи са възприели подход, при който в центъра е преподаването на език за целите на комуникацията. Това увеличава мотивацията, поставя в центъра обучавания и гарантира, че се изучава това, което е необходимо. Става дума за ежедневна комуникация, ежедневни нужди – и накрая няколко думи за английския. Английският винаги ще бъде сред изучаваните езици, защото това е необходим език в наши дни, лингва франка. Но английският не е достатъчен. Не говорим само за Брекзит. Ние се водим от препоръките на съвета на Европа и препоръчваме многоезичието. Многоезичието означава репертуар от езици, който позволява комуникация. Това трябва да е нашата цел. Благодаря. You can talk now. Thank you very much. Um... Благодаря ви. Очаквах да ми дадете думата първи, но както и да е, Ник обхвана доста от темите. Аз съм Греем Сид и аз съм ръководител на секретарията на АОТЕ. Нека подчертая, че това, което правим в асоциацията е важно. Имаме 33 организации и членки, те се занимават с тестове, представляваме 25 езика. Както и ни каза, многоязичието е в центъра на това, което искаме да постигнем. Не става дума само за английски. Имаме и сродни организации. Започнахме да работим в Европа, но се превръщаме в една глобална организация, която работи по качеството в езиковото оценяване. Нашите пълноправни членки могат да използват нашата система, за да се гарантира, че тестовете са с качество и че обучаваните, които трябва да преминат през тези тестове, имат полза от тях за този многоязичен свят, в който живеем. Благодаря. Uh, have, uh... Благодаря. За две минути политическите групи, моля ви да бъдете кратки ако може и по-малко от две минути, така че всеки да си зададе въпроса. Ще помоля и преводачите да останат с нас с още 10 минути. Михайла Шодрова. Благодаря. Първо нека да благодаря на нашите устни и писмени преводачи. Ние знаем, че вашата работа е много трудна, особено в контекста на COVID-19 с толкова много срещи от разстояние. Благодаря ви, че ни помагате толкова много, за да има многоезичие. Има две измерения на Европейския ден на езиците. Трябва да говорим за многоезичието на първо място и на второ място изучаването на чужди езици. Комисията е задала целта всеки европейски граждани да изучи поне два чуждестранни езика. Всяка държава членка може сама да си избере стратегията, за да го постигне – а Европейската комисия би могла да помага при този избор. Имам въпрос към нашите експерти. Знам, че можем да работим с ОИСР, за да има репери за Европа. Какво мислите и за теста САД? Знаем, че се подготвя тест за чуждите езици. Благодаря, госпожо председател. Малко съжалявам, че имаме толкова малко време за обсъждането на този така важен за Европа въпрос. Многообразието на Европа се отразява в езиковото многообразие. Искаме да изградим европейското пространство за образование. В рамките на тази инициатива езиковото многообразие трябва да е приоритетно. Обеден съм, че трябва да започнем да отстояваме каузата на езиковото многообразие тук в парламента. Все пак става дума за това да се разбираме помежду си, да говорим един език. Не разбирам цялата тази езикова еквилибристика, която бе цитирана преди малко. Визирам заместник-председателя на комисията. Преминавам сега към конкретните си въпроси, свързани с постигането на целта. Обръщам се към експертите от АЛТЕ. Какви са вашите препоръки за стандарти за насърчаването на езиковото развитие на децата от ранна детска възраст? развитието на езикови умения трябва да започне още в детските заведения, още от ранна детска възраст. Имам въпрос и за преподаването на роден език. По-настоящем в Европа мнозина са гражданите, които са мобилни, т.е. мнозина са децата, които израстват в държави, чието език не говорят, чието език не е родният им език. Лоран Стеран от името на Обнови Европа. Благодаря ви за това представене. Разбира се, че става дума за много важна тема. Ние говорихме и с комисаря Схинас. На първо място, благодарение на преводачите, ние можем да изразяваме своето езиково многообразие. Това видяхме обаче, че не е толкова лесно по време на карантината. Все повече се говори английски, въпреки че тези, на които английски е роден, в голямата си част напуснаха парламента. Политиките за езиково обучение в нашите различни държави членки би трябвало да бъдат по-хармонизирани – за да бъдат ефикасни. Искам да знам какво се прави. Също така, как виждате подобряване на ученето през целия живот. Благодаря. Благодаря, Диана Риба и Хинер от името на Зелените. Няма в залата представител на идентичност и демокрация, няма и такъв онлайн. Благодаря. На първо място искам да благодаря за този дебат и включването му в дневния ред. Това е много добра инициатива и се надявам, че с това няма да приключи работата на нашата комисия по езиците. Нека кажа, че аз никога в парламента обаче не мога да говоря на каталунски, моят матерен език, език, който се говори от 7 милиона. Ето защо трябва да се има предвид, че подкрепата на Европейския съюз за езиците не може да бъде подкрепа само за официалните езици. Всички езици и малцинствените трябва да бъдат подкрепени. Те са част от нашето наследство. В крайна сметка това е езикова справедливост по въпроса, който ни занимава днес, обучението и преподаването на езици, искам да попитам как се отразява на младсинствените езици съдържанието онлайн. Благодаря, Даце Мелбарда от името на ЕКАРЕ. Uh, Благодаря ви. Първо искам да кажа, че съм напълно съгласна с това, което се каза от колегата. Европейските езици наистина са едно нематериално културно наследство и е много важно ние да опазим не само официалните езици, но и регионалните, местните езици, да опазим тяхната красота и разнообразие. Но аз имам един по-различен въпрос. Вчера в нашата комисия обсъдихме доклада относно изкуствения интелект. във връзка с културата и образованието. Така че моят въпрос е каква е ролята на изкуствения интелект при постигане на заявените цели? Знаем, че има най-различни системи и платформи за превод, например машинен превод. Вие правили ли сте проучвания до каква степен това помага на ученето на езици или прави точно обратното, тъй като хората започва да ги мързи да учат езици. Мисля, че по време на COVID-пандемията доста хора решиха да учат езици онлайн с най-различни системи. Вие наблюдавате ли тези системи и платформи и можете ли да насочите хората така, че те да знаят кои от тях са добри и с кои да се внимава? Äh, Благодаря. Последният оратор в първия кръг Бернандо Арсах от името на Обединената левица. Sí, gracias, eh... Благодаря ви, госпожо председател. По отношение на Европейския ден на езиците, аз ще говоря на баски. Съжаляваме, няма как да бъде преведен ораторът. Hizkuntza gutxiago duen errealitatea badago, asko alboratua eta gutxetxia dena, eta azkena markadatan hainbat eragile eta erakundek e, salatu dute modu horretan ez. Guk Euskararen ofizialtasuna aldarrikatzen dugu, bai Euskal Herri osoan, bai Europako e, parlamentu honetan, zein Europar e, batasuneko erakundetan ere. И континуо en en castellano. И сега продължавам на испански с моите въпроси. Нямаме представител на съвета на Европа, въпреки че това беше съобщено. Но в петия доклад на експертите за Европейската карта на малцинствените езици от октомври 2019 година се отправят препоръки към администра... администрацията и органите в Испания, например, препоръка за използване на Баския при съдебни процеси в Испания. Също времено на автономната област на Баските беше препоръчено също така Баския да се използва в системата на здравеопазването и да се използва за социалното и економическо развитие на провинцията. Отбелязва се също така, че знанията по баски не се ценят толкова, колкото знанията на чужди езици. Какъв е вашия коментар по тези препоръки във връзка с Европейската карта? Е, Благодаря. Сега двамата експерти, господата Севил и Сид, имат общо 5 минути за отговор. Здравейте, чувате ли ме? Чуваме ви. Благодаря, госпожо председател. Ще направя всичко възможно, за да отговоря колкото се може по-бързо на шесте въпроса. Греем може да коментира, ако има време. Първият въпрос на госпожа Шойдрова бе дали не би следвало да се проведе проучване ПИЗА и за владеенето на езици. Не мога да коментирам по действията на ОИСР, но казах в изказването си в началото, че би било добре да се въведат стандартизирани мерки, за да можем да събираме данни и да можем да правим сравнения. Би ми се искало да се установи такъв модел в близко бъдеще. Второ, бе зададен въпрос за владеенето на повече от един чужд език, съчетано с комуникативни умения. Много ме зарадва това, което казахте, именно, че придобиването на такива умения започва от дома. Комуникативните умения, наред с владеенето на езици, това е нещо, което човек придобива у от дома, в общността си, в училище, може да се добавят по-нататък и езиците, които се учат в училище, чуждите езици. Но придобиването на такива умения през целия живот на човека започва от дома. Няма такова нещо, освен това, като лоши езици. Трябва да се насърчава изучаването на всякакви езици колкото повече езици изучава човек, толкова по-гъвкав става при освояването на нови такива. Многообразието на ниво институции. Да, наистина има много голямо многообразие на ниво институции по отношение на освояването и преподаването на чужди езици. Това осложнява правенето на сравнения. Но насърчаването на изучаване на чужди езици в съчетание с придобиването на комуникативни умения – Застъпването на този модел в учебните програми ще доведе до подобряване на комуникативните умения през целия живот на човек, т.е. в средното училище, в университета и на пазара на труда всички езици, включително и езиците на новоустановили се в една държава хора или на мигранти, са част от езиковото многообразие. Средство са за общуване между хората. Трябва да се насърчава придобиването на умения за използване на родния език, но трябва също така да се насърчава и разширяването на този репертуар. Затова трябва да има и сравнение между нивото на владеене на различни езици, както и на комуникативните умения. Въпросът за изкуствения интелект е изключително сложен. Не мога да му отговоря според моя опит, използването на машинното учене за разработване на инструменти, за преподаване, както и за даване на автоматична обратна връзка на учащите, помага на учителя да постигне баланс. Така има повече време за учениците, да усъвършенстват уменията си, да получават обратна връзка. Има, например, такава програма за английския език. На този аспект трябва да се гледа във връзка с изкуствения интелект. Въпросът за машинния устен и писмен превод е изключително сложен. Не може да го обсъдим изчерпателно днес. Не мога да коментирам и по примера, който дадохте с Баския, но има един добър пример от страната на баските, върху който постави акцент Европейската комисия. Цитирах ви този пример, когато се изказах в началото. Благодаря. Господин Грин сега Сит, извинете, формално има една минута, но ще му дам две минути и половина. Много ви благодаря. Ще взема отношение по някои от направените бележки. Бе зададен въпрос за приложенията за изучаване на чужди езици. Първо трябва да се запитаме каква е целта на учебния процес, каква е целта на изучаването на чужди езици. Целта е възможност за комуникация. Чуждите езици не са просто предмет в учебната програма. Те трябва да се изучават, за да можем да общуваме с хора, с които иначе не бихме могли да общуваме. И за това, що се отнася до приложенията за изучаване на чужди езици, трябва да се запитаме дали тези приложения насърчават комуникативното използване на езика. Дават ли възможност на учащия да изучава езика така, че да може да общува с хора, с които иначе не би могъл да общувал. Не мисля, че тези приложения ни правят по-мързеливи. При всички положения те са нещо което учителите могат да използват в учебния процес, в добавка към другите методи, които използват. Освен това, изучаването на чужди езици трябва да се насърчава не само в класната стая, но и извън нея, тъй като именно извън класната стая, в реалния живот, се използват чуждите езици за целите на общуването. Затова нека подхождаме към преподаването на езици на няколко нива в класната стая, извън класната стая и в течение на целия ни живот. Председателката, благодаря ви. Нека ви припомня, че преводачите ще ни дадат още 10 минути, затова няма да спре заседанието в 11 часа. Благодаря им за това. Преминаваме сега към втората част от разискването. Благодаря на господата Севил и Сид. Сред нас е госпожа Весна Извинете, че няма да ви произнеса правилно името, но въпрос на владение на чужди езици е госпожа Весна Църнич-Гротич. Имате думата за 8 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Казвам се Църнич Гротич. Така се произнася името ми. Добро утро! Ще се изкажа на английски, тъй като харватският, въпреки че е един от официалните езици на Съюза, днес не е включен в езиковия режим на заседанието ви. Намирам се в град Риека, културна столица на Европа за 2020 година. И ние в рамките на тази инициатива се натъкнахме на всички трудности, които бяха упоменати по-рано. Днес съм сред вас в качеството си на председател на експертния комитет към Европейската харта на регионалните и малцинствени езици. Много ви благодаря за поканата, за възможността да кажа няколко думи за хартата и нейното прилагане. Разбира се, в центъра на вниманието ни са регионалните и малцинствените езици, много от които се намират в много несигурно положение. Много малко от тези езици са официални езици в някои от държавите членки. Останалите са регионални или малцинствени езици, които много често се говорят от много малко хора. Хартата, както може би знаете, е единственият международен инструмент, чиято цел е опазването на тези езици. Държавите членки на ниво приоритети през изминалите години не отбелязаха голям напредък по отношение на приоритетите си кои са специфичните особености на хартата. Предвидената по нея система дава възможност на страните по хартата да изберат между различни възможности, така че да приспособят инструмента си за ратифициране към специфичната ситуация на съответния език, говорен на територията на тези държави. Всички държави, които попадат в определението на регионални и малцинствени езици, се ползват с определено ниво на закрила, което е уредено в втора част на хартата. Хартата обхваща редица сфери от обществения живот, като образованието, и културата. Образованието и културата са от особено голямо значение, разбира се, за опазването на тези езици. Наскоро бяхме свидетели на реформа на системата за мониторинг. Тази реформа бе проведена през юли миналата година. Имаше своето отражение и пандемията от COVID-19. Съгласно реформата, срокът за докладване се удължава от 3 на 5 години. Предвиждат се междинни доклади. Целта на тези междинни доклади е страните по хартата да я спазват. Тези пет години, които минават от един доклад до следващия, са много дълъг период от гледна точка на образованието. Затова в междинните доклади следва да се докладва по неотложни въпроси. Съгласно реформата, освен това, експертният съвет следва да публикува докладите веднага, щом страните по хартата излязат със своите коментари, както и след като съветът на министрите към съвета на Европа излезе със своите препоръки. И така тези доклади се публикуват на ранен етап, като така понякога се избягва политическата блокада в съвета на министрите към съвета на Европа. За Харватия, например, докладът излезе към края на миналата година, но съветът на министрите към съвета на Европа все още не беше излязал с препоръките си. Така, говорещите тези езици, както и правителствата, ще могат да реагират на препоръките на експертния съвет, без да чакат политическите насоки на ниво министри. Вече публикувахме и докладите за Обединеното кралство, за Армения, Черна гора и Швеция. Всички тези доклади бяха публикувани преди приемането на препоръките на Комитета на министрите към съвета на Европа. Комитетът на министрите прие препоръките си за Испания и Швейцария. Може би това имаше предвид вашата председателка. Докладът за Испания бе прият и стана публично достояние на уебсайта на експертния комитет, наред с препоръките Препоръките са както към централните, така и към регионалните компетентни органи. В Испания, съгласно системата там, автономните провинции най-вече отговарят за опазването на регионалните и малцинствените езици. Експертният комитет сега разглежда последващите междинни доклади от няколко държави страни по хартата. Целта е да проверим дали са изпълнили препоръките ни от предходната процедура по докладване. Пандемията от COVID-19 се отрази естествено върху работата на експертния комитет. Имаме проблеми с организирането на присъствени заседания, както и с провеждането на посещения с цел мониторинг. Някои държави членки, освен това, във връзка с пандемията, изискаха удължаване на периода за докладване. Пандемията от COVID-19 може да се отрази особено тежко и върху регионалните и малцинствени езици. Още по време на карантината в самото и начало, през месец март, отправихме предупреждение за липсата на информация за пандемията на регионални и малцинствени езици. Повечето препоръки и предупреждения биваха издавани само на официалните езици. През месец юли, юли за пореден път излязохме с предупреждение за евентуалния отрицателен ефект върху образованието на малцинствени езици. Днес сутринта бе упоменат бързият преход към обучение онлайн, но в повечето случаи обучението онлайн се предлагаше само на официалните езици на съответните държави, а не на малцинствените такива. Експертният комитет за това препоръча на всички компетентни органи в държавите членки да разработят насърчаващи политики в добавка към дейностите в класната стая. Това трябва да са дейности за насърчаване на дистанционното обучение и на малцинствени езици, за онези, които ги говорят, както и за онези, които искат да ги изучават. Поставяме акценти върху цифровизацията, тъй като тя също се отразява на дейностите по хартата. В работата си получаваме подкрепа от редица НПО и инициативи, работещи в името на малцинствени групи и техните езици. Освен това, подпомагаме една инициатива на ниво Европейски съюз. Скоро тази инициатива ще бъде представена в Европейския парламент. Да се надяваме, че и вие ще я подкрепите. С това времето ми и изтече. Благодаря ви за възможността да се изкажа. С удоволствие ще отговоря и на въпросите ви. Благодаря, госпожо Църнич Гротич. Сега сега ще дам думата на Андрея Бочкор за една минута. Ще трябва да ви огранича времето за изказване в рамките по на една минута. Имаме още само 10 минути и трябва да получим и отговор на въпросите си. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател и госпожо Чернич Гротич, за много обстойния ви доклад. В Унгария често казваме, че един народ живее чрез езика си. Това показва колко са важни езиците за националните култури, за живота на отделните нации. Регионалните и малцинствените езици трябва да са сред приоритетите ни, тъй като много рядко ни се отдава възможност да говорим за тези езици. Хартата е в сила вече от 22 години. Немалко страни са я приели, но не са я ратифицирали. А има и държави, които не я спазват. Тоест, принципите залегнали в хартата не се прилагат на практика в някои европейски страни. През 2018 бе публикуван доклад за малцинствените езици. В доклада си призоваваме за приемането на европейска нормативна уредба, например с цел образование на регионални и малцинствени езици. Председателката ще следя за спазването на времето, тъй като иначе наистина ще изостане много. Господин Кохот ще говоря на полски, за да ме разберат добре в Полша. В Европа има езици, които нямат статут на регионални или малцинствени такива, но трябва да бъдат опазени. Такива езици трябва да бъдат признати за регионални и малцинствени. Например, силезийският, който се говори от 2 милиона души – Съветът на Европа и Европейската харта за регионалните и малцинствени езици са важни в това отношение. Европейският ден на езиците е една чудесна инициатива на съвета на Европа. Трябва да се насърчават гражданите да работят и те от своя страна за насърчаване на културното и езиково многообразие. Какво смятате за Силезийския, който изобщо не е признат като регионален или малцинствен език, какво следва да предприемат компетентните органи на една държава, какво можем да направим спрямо тези органи, за да могат да признаят те този език. Само 100 000 души говорят люксембургски родния ми език, но това херцогство е една страна, в която се наблюдава голямо езиково многообразие. Официалните ни езици са люксембургски, френски и немски. Аз самата говоря испански и руски, което ми даде една прекрасна възможност да се запозная с други култури. Смятам, че всеки един европеец трябва да говори родния си език и още два чужди езика след завършването на средно училище. Говорим не малко за цифровите умения и езикови още такива. Но в нашия глобализиран свят регионалните и малцинствени езици също са от значение. Единството в многообразието не е възможно, ако не можем да общуваме помежду си. Благодаря ви, благодаря ви, че си спазихте времето. Диана Риба и Хейнер от името на Зелените. Благодаря ви. Искам да говоря за изпълнението от страна на държавите членки на препоръките, отправени от експертите на съвета на Европа. Вземете моя случай, моя матерен език и каталунски. Испания ратифицира конвенцията преди 8 години, но ако погледнете платформата Language, ще видите, че използването на каталунски в съдебната система на испанската държава е почти нулево. Също така в самата Каталуния виждаме, че броя на съдиите, които говорят каталунски е само 1,8%. Би трябвало испанската държава да изпълни тези препоръки. Затова искам да ви попитам как Европейската комисия би могла да допринесе за по-доброто изпълнение от страна на държавите членки на препоръките на съвета на Европа. Андрей Слабаков, ви благодаря. Андрей Слабаков, имате една минута. Благодаря, госпожо председател. Ще опитам да бъда съвсем кратък. А, в европейска, в целия европейски континент има три азбуки. Едната е латинската, другата е гръцката и третата е българската, която упорито бива наричана кирилица. Не знам дали знаете, но това е едно понятие, наложено от бившия Съветски съюз, само за да не се употребява думата България. А, не знам защо в Европейския съюз това нещо продължава. В смисъл българската азбука си е българска. Верно е, че имаме и още една, която се казва глаголица, но тя не се употребява. Това е въпрос на експертите, така че това ми е любопитно да разбера от хората защо е тази съпротива към думата България. И другото, което искам да знам е, защото нашата делегация много работи върху а, някои административни възможности, матурите да не бъдат само на английски, френски и немски, а да бъдат на всички официални езици. За сега, за съжаление, това не е възможно. Нашите езици, неизвестно защо, са, са определени като малки една дума вероятно излишни. Благодаря ви. Äh, Много ви благодаря. Нязи Кизелирик от ГУЕ, последният оратор. Една минута имате. Моята родина Кипър, официалните езици са два – гръцки и турски. Гръцкият е част от европейските официални езици, турски не. Това несправедливост ли е? Обаче няма, а, няма официална политика да се обучаването да бъде на двата официални езици, на гръцки и на турски. На турски как комисията може да насърчава всъщност гръцкото, кипърското правителство да се обърне към тази политика, защото турският е, също е официален език, тъй като Кипър е част от Европейския съюз. Председателката, благодаря ви. Ще дам отново думата на госпожа Църнич Гродич. Разполагате с 4 минути. Много ви благодаря. Ще се опитам стегнато да отговоря. Благодаря за вашите коментари и въпроси. Сега, преподаването на мълцинствени езици. Това е важен приоритет за нас. Разполагаме с инструменти, защото по-голямата част от хартата именно насочва вниманието си върху малцинствените езици и тяхното разпространение и обучаване. Понякога става въпрос за преподаване на самия малцинствен език или преподаване на различни предмети на този език. Тоест, съществуват различни модули, различни елементи, заложени в нашата харта. Ако обаче съответният език не е признат официално, то ние разполагаме със следните възможности – в този въпрос ние отправим писмено запитване до правителството и желаем да, те да подновят дебати, разговори с представителите на съответното езикова, съответната езикова общност, като крайната цел е съответният малцинствен език да бъде признат. Ако съответното правителство счита, че става въпрос за диалект, то тогава диалект, нали, този език или диалект не може да бъде признат. Това не е заложено в а, хартата. Люксембургският, например, не е обхванат в а, хартата, защото, нашата, а, защото люксембургски е официален език, той е официално признат. и разбира се, съответните власти, съответното правителство правят избор. Например, в Швейцария. Знаете, Швейцария са ратифицирани а, е, италианската версия на Рето Романски. В Люксембург, например, не е направен избор в тази посока. Разбира се, ние, що се отнася до а, съдебната власт в а, Кастилски, в Испания, ние сме направили препоръки, препоръки към съответните испански власти да работят по въпроса. Дори и съдебна власт, например, да работи на малцинствен език, то това не може да бъде системно прилагано заради допълнителните разходи и времето. Тоест, тук става въпрос не само за държавна политика, но и самите клиенти, самите страни, в случая в съдебната система в Кастилия, а, имат право да изберат определен език. Този проблем, разбира се, ще продължим да го наблюдаваме. Що се отнася до азбуките? Извинявайте, трябва да. Не мога да се съглася с а, м, колегата, не само защото става въпрос за, за, за българска азбука, например, в моята страна. А, ние също използваме а, кирилицата. В Сърбия имам предвид, наред с латиницата. За Кипър съществуват два официални езика, които ни са обхванати от хартата, тъй като те имат официален характер. Но в Кипър съществуват и малцинствени езици, които са защитени от хартата и това. Този факт много ни а, радва и ние имаме много добро сътрудничество с кипърските власти по отношение на малцинствените езици. Надявам се, че съм отговорила в рамките на времето, което ми отделихте. Председателката, да, и аз ви благодаря. Времето ни изтече и имам предложение към всички ви. Обикновено Комисията разполага с една минута да отговори. Аз предлагам в следващото ни заседание да включим допълнителна точка, където да поканим представител на комисията, за да видим какво може да се направи на европейско ниво, да се насърчава и поощрява многоязичието. И тогава ще предоставим на комисията повече време за да ни отговори по-подробно. Съгласни ли сте, колеги? Ако да, Закривам заседанието за тази сутрин. Ще продължим нашата работа в 5 без 15 за следващото ни заседание за гласуване. Благодаря ви.